Добър ден на всички. Моля, заемете местата си, за да започнем, тъй като вече закъсняваме. Започваме. Приемане на дневния ред. Дневният ред, както винаги, е пред вас в папките ви. Ако няма никой, който да има възражение, то тогава можем да сметнем този дневен ред за прият. Per quanto riguarda... Съобщения на председателя. Исках само да ви припомня, че ще имаме заседание на нашата комисия на 27 март, вторник, съвместно заседание с Комисията по транспорт. Ще става дума за взаимосвързването на Европа. По 51 член е това заседание, затова исках да ви го припомня, защото то не беше включено в календара, който сме разглеждали заедно. И така, преминавам към четвърта точка от дневния ред. И това е програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средни предприятия. Днес а, имаме доста точки, които са свързани с тази тематика. Имаме удоволствието също така с нас да бъде господин Калехя. който отговаря и за малките и средни предприятия на европейско ниво. Освен това, разбира се, и е представител на Генералната дирекция предприятия. Давам думата веднага на докладчика за представяне на идеите, т.е. на господин Кройцман. Грация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 а, всичко свързано с екологията, иновациите, енергетиката, всички тези елементи ще бъдат прехвърлени в програмата Хоризонти 2020 година. Става дума за различните елементи от тази програма в сферата на иновациите. И има много важни инициативи тук, като групата Штройберг, който разглежда административната харта, възможностите за инвестиране е рисков капитал – Радваме се, че тази програма беше обхваната изцяло в програмата Хоризонт 2020 година, така че конкурентоспособността на неиновационните предприятия ще продължи да бъде подкрепена от Европейския съюз. Бюджетът е 2 милиарда и половина евро и е, спрямо е, съответните мерки от предишната програма виждаме, че е два пъти е, по-значителен. Тук става дума за финансиращи инструменти 60%. Това увеличение е абсолютно необходимо, защото положителният опит на рамковата програма показва, това и по този начин се надхвърлят всички възможности, така че да можем да се справим с кризата. Косме трябва да наблегне на насърчаване на конкурентоспособността. Целите са добри, но трябва все пак да бъдат съобразени. Програмата преследва две общи цели – засилване на капацитета, на устойчивия характер на предприятията в Европейския съюз, включително и в сферата на туризма. Устойчивия характер е изключително важен и за борбата срещу, а, с климатичните а, промени. Това е значителен политически приоритет. Но е, възможностите за подкрепа на средните и малки предприятия не трябва да бъдат е, застрашени. Програмата трябва да се съсредоточи върху основната си цел, а именно засилване на конкурентоспособността, разбира се, във всички сфери. И е, мерките, които се предприемат за засилване на устойчивия характер, трябва да залегнат в Хоризонт 2020 година. Така ще може да се постигне тази цел за устойчивост 6 милиарда за чисти енергийни източници, 5 милиарда за сферата на транспорта. Също така трябва да се работи по посока на енергийната ефективност. И целите на устойчивостта може да надхвърлят бюджета на Косме. Разбира се, този устойчив характер е свързан с бъдещето на предприятията. Става дума за инвестиции в дългосрочен план и ние искаме е, тази програма да има необходимата конкурентоспособност, но тя да бъде а, с устойчив характер. И е, средните и малки предприятия в всички отрасли трябва да е, имат разни, равни шансове. Не смятам, е, Знаем, че туризмът е залегнал в Лисабонския договор. И представих преди време доклад в комисия ИМКО за възможностите за развиване на туризма. И наистина трябва да се насърчава тази дейност извън границите на Европейския съюз. Има проекти, които могат да бъдат от полза за средните и малки предприятия, както и за развитие на туризма. но трябва да се е, спазят е, съответните изисквания. 131 милиона са предвидени за туризма. Има проекти е, за нови предприятия. 47 милиона са предвидени тук. Трябва също така да се отчитат и тези аспекти, свързани с предприятия от нов тип. Важното е конкурентно способността на средните и малки предприятия да бъде засилена и ние, ако успеем това, ще можем да създадем и нови работни места. Още един важен аспект, свързан с средните и малки предприятия, това е трансфера на предприятията и този трансфер играе изключително важна роля за растежа в сферата на средните и малки предприятия. Създават се по този начин нови работни места, но има опасност да бъдат закрити 150 хиляди работни места при подобен трансфер. Но как да направим така, че да, се, да продължат живота си много средни и малки предприятия, семейни предприятия, които а, биват трансферирани на други лица, които не са членове на а, семействата? Насърчаването на средните и малки предприятия към 2020 година е, трябва да бъде обвързано с ускоряване на предоставянето на стоки и услуги, увеличаване на производителността и ефективно използване на ресурсите. Всички тези аспекти проистичат от иновациите, не задължително от изследователската сфера. И иновациите в е, широкия смисъл не трябва да бъдат е, насърчавани от програмата Косме. Смятам, е, че трябва да се упрости максимално функционирането на средните и малки предприятия, така че да могат да се включат в тази програма. И се питаме дали няма прекалено много препятствия а, за включването им в Хоризонт 2020 година. И наистина трябва добре да обмислим какви са възможностите, възможно най-облегчени за достъпа на тези предприятия до програмата Хоризонт 2020 година. и да предоставим Хоризонт 2020 за а, изследователска и инновационна дейност. А фирмите, които имат между 20 и 50 работника, най-лесно имат достъп до програмите за развитие. Смятам, че в някои от отраслите трябва повече показатели, които да, дадат възможност да се измерят различните аспекти. Не е достатъчно да се промени административния товар на средните и малки предприятия, като ги сравним с продължителността на живота на предприятието, това не дава достатъчно информация за увеличаване на конкурентоспособността. По-добре е да определим какви са разходите, които е, ще намалят е, е, бюрократичните пречки. Смятам наистина, че имаме много положителни примери, които да използваме. Тези облегчаващи мерки дават възможност за заем до 250 000 евро и трябва да се надхвърли този размер за предприятията, които имат иновационна дейност. А за другите, нито една от двете програми не ги обхваща. А за трансфера на предприятия и създаването на нови предприятия потребностите нарастват. Така че много от фирмите нямат достъп, няма да имат достъп до тези програми. Така че този прак от 150 хиляди трябва да се промени. След това финансовите инструменти би е, трябвало е, да доведат до е, балансирана ситуация. Достатъчно ли е да се предоставят гаранции или обезпечения? Ораторът доста бързо чете написан текст, бележка от преводачите. И в заключение, казва ораторът, е, добавената стойност в Европейския съюз е, би била е, насърчаване на рисковани инвестиции, които не могат да бъдат финансиране, например, създаване на нови предприятия или трансфер на предприятия. Може би бях прекалено изчерпателен, казва ораторът но с интерес ще изслушам комисията, както и колегите. Давам думата на представителя на комисията Креспо. Благодаря ви много, уважаеми депутати от Европейския парламент, дами и господа. За мен е голямо удоволствие, че съм днес тук, за да представя програмата Козме пред вашата комисия. От 1 февруари аз съм новият генерален директор на Генерална дирекция предприятия и промишленост, но една година преди това съм изпълнявал длъжността пратеник по малките и средни предприятия. Ще продължа да работя в тази посока и в бъдеще. Важно е да се покаже важността, която Европейската комисия отделя на политиката за малките и средни предприятия. Накратко ще се опитам да ви представя целите и основните елементи на програмата Козме. На първия слайд виждате каква е важността за европейската економика на малките и средни предприятия. Те играят централна роля в европейската економика. Имаме 23 милиона малки и средни предприятия, 95% от европейските фирми са малки и средни предприятия. Те са най-големи източник на нови работни места. Всеки две от три места от частния сектор се създават от малки и средни предприятия. Ако погледнете статистиката на комисията, през последните 8 години 85% от всички нови работни места са създадени от малките и средни предприятия. Те действително са гръбнакът на европейската економика и трябва да имаме много силна политика в подкрепа на тези предприятия. На следващия слайд виждате колко важна ни са тези предприятия, но те са и слабото звено. И економическата криза сериозно засегна МСП в Европа. Както казах, имаме 24 милиона безработни. Това са 10% от работната ръка среден дефицит от 7% от БВП, дълговите нива са над 80% от БВП и всички тези макроекономически проблеми сериозно засягат малките и средни предприятия, защото те са най-слабото звено и най-силно се засягат от економическата криза. Какви са проблемите, с които се сблъскват малките и средни предприятия? На първо място липсата на ликвидност. Това е най-големият им проблем в момента, тъй като няма достатъчно предоставяне на кредити. Почти една трета от МСП, които са кандидатствали за заеми, не са получили финансиране или са получили не, или пък са им казали, че не могат да им осигурят сумата, която желаят. Между 500 000 и 700 000 фирми са изправени и в момента пред този проблем. Вторият проблем е достъп до нови пазари. Само Всяко четвърто малко и средно предприятие пряко изнася в други пазари в Европейския съюз, а всяко осмо предприятие изнася извън Европейския съюз, т.е. те имат структурни проблеми, що се отнася до износа. И на последно място, но не и по значение, искам да подчертая, че те страдат и от бюрокрацията и че за малките и средни предприятия е сложно да отговорят на всички изисквания, които се увеличават всеки измисъл, е, изминал ден. Нови процедури, нови документи, нови формалности. И когато говоря с представители на МСП, те ни казват, че трябва да се направи нещо, защото не могат да се справят с толкова много административни изисквания. Каква е нашата реакция на тези проблеми? Нашата реакция, нашият отговор на проблемите е програмата Козме. Комисията предлага малките и средни предприятия да бъдат включени в всички финансови перспективи и всеки от новите структурни фондове и финансови инструменти да има измерения отнасящо се за МСП. На следващо място предлагаме отделна програма, която да се насочи върху конкурентоспособността и растежа на малките и средни предприятия специфична програма за МСП в Европа е програмата КОЗМЕ. Това е програма за конкурентоспособност на малките и средни предприятия, която ще разполага с 2,5 милиарда евро. Както каза господин Кройцман току-що, ние ще увеличим с а, двукратно тези средства и отделяме специално внимание на малките и средни предприятия. Кои са четирите основни проблеми, за малките и средни предприятия? Кои са приоритетите в това отношение? Подобряване на достъпа до пазарите, достъпа до пазарите, насърчаване на предприемачеството и подобряваме на рамковите условия за бизнеса в Европейския съюз. Сега накратко ще се спре на всеки един от тези четири елемента. На първо място подобряване достъпа до финансиране. Ние разполагаме с бюджет от 1,4 милиарда евро. Имаме два основни е, механизма 1,4 милиарда механизъм за гарантиране на заеми. Ще предлагаме повече гаранции за заеми за малки и средни предприятия. Защо? Защото в повечето държавите членки, когато се обръщат към банки, малките и средни предприятия се нуждаят от подкрепа и чрез специален фонд ще бъдат осигурявани такива гаранции. Те ще имат много важен ефект. За всяко мобилизирано евро ще се достигне до 30 допълнителни евро в заеми. На следващо място предоставяне на рисков капитал от 2,2 милиарда ще бъдат мобилизирани 350 милиона инвестиции от Европейския съюз. Това също е важно за финансиране на малките и средни предприятия. Втората част на програмата, на програмата, втория приоритет е подобряване достъпа до пазарите. Ние искаме да се насочим върху осигуряването на услуги на МСП, за да могат те да разширяват своята дейност. Когато една фирма изнася, тя може да расте, да създава работни места, да предлага иновации, но малките и средни предприятия имат проблеми, те се нуждаят от подкрепа, от информация, от обучение и трябва да им се помогне да намерят нови партньори. Това са нови възможности за тях. Имаме мрежата Enterprise Europe, която предлага такива услуги на малките и средни предприятия. И бихме искали да засилим подкрепата си чрез тази мрежа. Тя е една солидна база. Имаме също съобщение малки предприятия, голяма дейност – има 600 центрове в 50 държави, в търговско-промишлени палати, сдружения на работодателите и прочие. Но ние искаме също да продължим да ги подпомагаме по конкретен начин. Искам да спомена бюрото в Китай за защита на интелектуалната собственост. Това е бюро, което подпомага малките и средни предприятия, които изпитват а, такива проблеми. Инициативата беше на Европейския парламент. Това е пилотен проект. Благодарение на тези усилия сега осигуряваме много подкрепа на тези фирми и това е изключително важен инструмент. Ние ще направим анализ, не искаме да има дублиране, но това бюро определено осигурява сериозна помощ на МСП. Следващия приоритет е подпомагане за насърчаване на предприемачеството. Все по-малко европейци са готови да поемат рискове и да започнат да създадат своя фирма. Ако сравним с Азия или САЩ, виждаме, че в Европа има проблем в създаването на нови фирми, в насърчаване на предприемачеството. Особено важно е да се насочи вниманието към младите хора и благодарение на парламента стартирахме програмата разъм за младежи. Младежи могат да прекарват до 5 месеца като стажанти при по-опитни предприемачи. Това е програма, която има огромен успех. Трябва също да обърнем внимание на предприемачеството сред жените. Има мрежа на посланици за предприемачество сред жените. Активни сме в 20 и три държави. Ще продължим да оказваме подкрепа на тази мрежа. Тя е сравнително нова инициатива. И това е още една област, в която ще можем да окажем подкрепа чрез програмата Козме. Четвъртия приоритет е подобряване на рамката. Господин Кройцман вече се спря на някои от проблемите, какво става, когато има прехвърляне на бизнес, какво става с упростяването, с намаляването на бюрокрацията. Тази програма ще допринесе да, за прилагането на акта за малките предприятия, да се обменят най-добри практики, да се улесни вземането на решения в Европа, например да се намали времето, нужно за създаването на една фирма, улесняването на прехвърлянето на бизнес, улесняване на втория шанс. Тази програма ще ни позволи да обменяме най-добри практики. Искам да спомена също и че в всяка държава сега има пратеник, който отговаря за малките и средни предприятия и комисията следи за изпълнението на тази програма. Считам, че Козме е програма, която ще бъде нашият инструмент в помощ на реализирането на тези мерки. Господин Кройцман спомена няколко елемента в своето представене. Той спомена проблема с туризма. Имаме специална правна уредба, Юристите ни казват, че се нуждаем от правна основа. Ние искаме обаче да обхванем всички сектори. Прехвърлянето на фирми. Това е важен елемент, който може да се финансира. Той спомена и още нещо важно връзката с Хоризонт 2020. Утре ще имаме семинар по Хоризонт 2020 и ние очакваме от Европейският парламент да се направи ясно разграничение между двете програми как можем да подобрим критериите. Беше спомената групата Штойбре. Той също спомена и нивата на заеми, които се предоставят на фирмите. В заключение бих искал да отправя следното послание. Считам, че сме изправени пред сериозно предизвикателство. Политиката за малките и средни предприятия е приоритет и повече от всякога трябва да мобилизираме средства, усилия, за да могат малките и средни предприятия, които са жертва на кризата, да могат да излезат от нея като ключови играчи и да допринесат за преодоляване на кризата. Така че нека да окажем подкрепа на МСП сега, да им помогнем да се разраснат, да обединим усилията си с Европейския парламент. От наша страна сме готови да направим това. Благодаря. Grazie per questa presentazione. La parola... Благодаря за представенето. Давам думата на Бен Бенстен, който е първият докладчик в Сянка от НП. Thank you so much. Много благодаря. Мисля, че повечето от нашите се съгласят, че едно от големите предизвикателства за МСП е достъпа до пазари, до финансиране, както и борбата с бюрокрацията. Искам самото начало да кажа, че предложението на комисията изглежда много добро. Искам да благодаря и на генералния директор, който говори преди мен, за това, че е, ни въведе в темата. Господин Креспо харесва ми тази идея да се оптимизират програмите на Европейския съюз. Виждаме го и в програмата Хоризонт 2020 година. Искаме там да има по-лесен достъп за МСП. Това, което ми харесва в настоящото предложение, е баланса между дългосрочното мислене и подобряването на европейската конкурентна способност, повишаване на предприемаческия дух и ние Смятаме, че това ще доведе до резултати. Трябва да се увеличи достъпа до капитали за малките и средни предприятия. В настоящата економическа ситуация целите за растеж в стратегията Европа до 20 година трябва да бъдат приоритизирани. Тези 2,5 милиона евро са 0,5% от многодишната финансова рамка в дискусиите по бюджета. Трябва да се увеличи бюджета на Косме. Надявам се да обсъда въпроса с господин Кройцман и с другите докладчици в Сянка. Има няколко места, където доклада може да се подобри. Сега за туризма. Не съм убеден, че трябва да се съръточаваме само върху туризма. Съгласен съм с господин Кройцман. Ами ИКТ, енергетиката, производството на храни. Не може за сметка на едни да се приоритизират, приоритизират други. Това е пътя напред. Дори да изберем един сектор, има други сектори, които са по-силни от туризма. Тях трябва да изберем. Ами износа на услуги? Вътрешния пазар на услуги е нов. Все още има изкуствени бариери за износ на услуги. Сега за достъпа до финансиране. Чудесна идеята да се използват нашите средства за това. Политическите инициативи не могат да обслужват всички фирми. Но банките сега са изключително внимателни и нямат огромно желание да дават кредити. Точно за това е важно да видим как може да увеличим достъпа до капитал, за да засилим растежа. Една трета от фирмите нямат е, достъп до необходимото финансиране. Тази част от програмата Косме ми харесва. Харесва ми, че има е, един инструмент за гарантиране на кредити и един за дялово участие. Но бюджета на Косме е много малък в сравнение с желанието ни за въздействие върху растежа и конкурентоспособността. Трябва постоянно да се фокусираме върху крайните цели и да използваме максимално средствата на Европейския съюз за работа по места. Важно е парите да са близо до фирмите. Сега за административната тежест трябва да бъдем по-амбициозни, когато говорим за намаляване на административната тежест. Имаме нужда от нетно намаление. Ежедневно в парламента произвеждаме бюрократични пречки, създавайки нови директиви. Така че, ако увеличаваме някъде административните а, инструменти, другаде трябва да ги намаляваме. За достъпа до пазари. Трябва да създадем също допълнителни, съпътстващи програми и проекти, за да може малките и средни предприятия да излязат на пазара. Това е част от доклада на господин Рубик, който ще бъде обсъден по-късно днес. Не вярвам, че програмата Космикът беше с толкова малък бюджет, трябва да включва държавите от ЕФТА. Трябва да подпомагаме, разбира се, МСП от присъединяващи се страни, но държави, които не искат да се присъединят към нас, защо трябва да извличат полза от европейски програми? Ние трябва да увеличаваме европейската способност. Не бива да забравяме, че използваме пари на, на Благодаря ви. Благодаря искам да кажа, че 9 души са се записали за изказване, така че повече няма да записвам, защото трябва по 3 минути да говорите, иначе... Господин Рубик. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че господин Кройцман ясно напипа най-значимата тема. А, ние трябва да бъдем по- конкурентно способни и по-продуктивни, особено в резултат на дълговата криза. Работниците искат по-добри заплати и трябва да посочим рамковите условия, които да ни доведат до постигане на целите. В финансовата сфера е, не е, е достатъчно да се рекапитализират държавите, не само банките, е, но това не трябва да става в ущърп на МСП, защото собствения капитал на малките и средни предприятия е изключително нисък, сравнен с тези в САЩ. И усилията които се полагат а, за осъществяване на инвестиции, не дават възможност на предприятията а, да повишат заплатите на своите работници. Както каза министъра Миклуш, наистина парите трябва да се инвестират там, където ще е, бъ... има най-голяма възвръщаемост. И голяма част от новите работни места, които се създават, всъщност се създават в новите предприятия и трябва да се насърчават младите предприемачи, които понякога са готови да работят 49 часа седмично и те трябва съответно да получават подходяща, съобразена с това заплата. Трябва да се преразгледа и системата за възвръщаемост и за изплащане на инвестициите. Комисията трябва да обмисли един по-оптимален модел. В Германия, например, първоначално получават облегчения в размер на 5000 евро, а в другите страни има доста по-големи, по-високи данъци, така че фирмите се нуждаят от допълнителни заеми и кредити и това е един омагиосен кръг. Така че предприятия държавите трябва да се откажат, може би, или да предоставят 3-4 годишен а, срок, а, а, облегчени а, данъци на предприятията, особено ако финансовия риск е изключително висок, защото кой помага на тези, които създават едно младо предприятие, едно ново предприятие – общо взето близките, семейството на предприемача. Така че трябва да се е, гарантира тези, които инвестират в нови е, предприятия. Важното в програмата Козме, според мен, е малките, много национални е, фирми да бъдат е, подкрепени. Те се нуждаят от подкрепа. Е, защото фонда за адаптиране към глобализацията трябва да подпомага малките предприятия, които действат на световния пазар. Също така трябва да се обмислят и санкциите, предвидени от комисията, в някои случаи, например с Microsoft. Тези аспекти трябва да се прехвърлят към програмата КосМЕ и някои неосвоени помощи също могат да бъдат прехвърлени към тази програма. В заключение, искам да кажа, че Европейския технологичен институт – беше създаден за да разпространява информация, знания. А, именно по отношение на по-добрата способност. не трябва да забравяме и Лисабонската програма. И е добре е, да е, се включи в е, програмата за конкурентоспособност способност предприятията и този институт. Благодаря. Благодаря за важното изказване на колегата Рубик и защото говори и за бюджет. Знаете, че ако продължаваме с тия темпове, няма да успеем да изчерпим днешния дневен ред. Колегата Мерки си има думата. So much, uh, uh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря за интересното изказване и за краткото представяне на темата. Бихте ли се спряли накратко на връзката между Косме и Хоризонт 2020 и програмата Промишлено лидерство? Ако успеем да осъществяваме иновации по, по по-добър начин, ще е по-лесно за предприятията. Необходимо е те да имат продукт, който да продават и когато продуктът е новаторски, шансовете му са по-добри, отколкото на обикновен продукт. Тоест, или да се насочим към нов продукт или към традиционен продукт. Например, красивите по дизайн на стоки от Италия, които са известни в цял свят. фирмите, които създават е, иновации, фирмите, които прилагат е, е, иновации, как ще им се помогне на тях? Съгласна съм с колегите, че те трябва да имат достъп до финансиране. Сега те имат сериозен проблем в това отношение, но имат и други проблеми, свързани с правилата. Има твърде много правила, които не допускат достъп до финансиране, нито пък достъп до други пазари. Понякога имам чувството, че се насочваме по-скоро върху създаването на нови възможности, отколкото върху преодоляването на пречки. А пречките на нашия пазар е, че единия пазар не е завършен, например, по отношение на сертификацията, Медицинските а, стоки също имат проблеми да се реализират на други пазари, стандарти свързани а, с безопасността. Така че бихте ли ни дали по-обща представа за цялостния подход към малките и средни предприятия към малки... в Европейския съюз, не само чрез програмата Козме, защото искам да получа пълна представа. Благодаря на колегата Меркис, колегата Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Аз също съм признателна за интересните изказвания, както на господин Кройцнан, така и на генералния директор. Искам да направя три кратки коментара. Бих искала да подчертая казаното от господин Рубик за рисковия капитал – той е изключително важен за малките и средни предприятия и в Европейския съюз можем да направим много чрез нужните механизми. Рубик е, е напълно прав в това отношение. Държавите членки трябва да осигурят данъчни облегчения за малките и средни предприятия. Това не може да стане на ниво Европейски съюз, но на ниво държави членки може да стане. Това беше първата ми бележка от общо трите, които искам да, на които искам да се спра. Колеги, ние всички пътуваме. Това, на което се натъквам аз всеки ден, е, че не винаги правим това, което казваме. Политиката спрямо малките и средни предприятия на ниво Европейски съюз не е достатъчно добра. Ние имаме желание, но нямаме големи постижения в това отношение. Парламентът лансира множество добри инициативи. Комисията на базата на препоръките на групата Штойбе прави същото, но много години са необходими за реализирането на тези идеи например по отношение на счетоводните норми в държавите членки. Работим по това вече 2-3 години. Счетоводството за малките и средни предприятия, опростяването на счетоводната дейност там. Това е нещо, което искаме вече от години. Също фирмените регистри. Съветът блокира всичко това комисията трябва да упражни натиск, за да може да се преодолее този застой, иначе няма да имаме доверие сред малките и средни предприятия. Друг пример е са тахографите, но няма да говоря по-подробно за това. На следващо място Ние знаем колко огромен предприемачески потенциал имат жените. Може би комисията ще може да ни представи инициативи, може да допринесе за промяна на нагласите, тъй като по-настоящем в Европа, когато една малка фирма няма успеха, тя се счита за, за провал, докато в САЩ на такава фирма се, раз, се гледа като някакъв положителен опит. Опростяването, оценката на въздействието, това са неща, по които комисията работи от години. Може би ще потвърдите, че комисията сега следва политика за освобождаване на малките и средни предприятия от някои изисквания на ниво Европейския съюз, освен ако няма сериозни основания тези правила да се отнасят за тях. Не зная дали ще може комисията да потвърди, че това е така. Благодаря. Колегата Херцог. Е, Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Две неща искам да кажа, които са от мое име и след това от името на госпожа Патриция Тоя, която днес не можа да дойде. Искам да поздравя Генерална дирекция предприятия за дигиталната седмица. Едно от големите предизвикателства за МСП е да се дигитализират. Чудесно е, че организирате за втори път такава седмица. С удоволствие ще подкрепя този проект. Още нещо от мое име. Каквото и да правим на европейско ниво, то трябва да се основава на действия в държавите членки. Парламента и комисията трябва да накарат държавите членки да не се отказват от политиките в сферата на МСП. В Унгария 83% от плана за МСП е изпълнен. А всъщност не се е променило много. Сега, какво мисли госпожа Тоя? Тя казва, че програмата е амбициозна, детайлна, но трябва да се направи повече. Целта е да се разкрие потенциала за растеж. Това е много важно за устойчивото развитие на обществото и на самите МСП. Един от основните проблеми е предоставянето на кредити. Банките ежедневно отказват заеми и затова МСП изпитват липса на ликвидност и не са достатъчно добре финансирани. Това си остава проблем. Лесният достъп до финансиране е изключително важен за засилване на бизнес економиката и заетостта. Финансова политика трябва да върви ръка в ръка с структурната такава. Трябва да има мрежи, за да се справим с международната конкуренция. Финансовите инициативи не са единствения начин за растеж. Посредством обучение и предприемачески дух ние ще можем да гледаме отвъд Европа. Европа трябва да бъде в центъра на вниманието на всяко МСП. Това може да стане посредством обучение и мрежи. Необходимо е да предоставим инструментариум на тези фирми, за да се конкурират на световния пазар. В предложението има много принципи, какво ще представлява Козме в бъдеще, но не дава достатъчно подробности за интервенциите, особено, що се отнася до международния план. Госпожа Тоя иска конкретно да се говори за равенството между половете и подчертава, че за да имаме по-силно по-силни МСП, трябва да намалим бюрокрацията. Това е основното. Групата на социалистите споделя нейното становище. Благодаря господин Оди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за всички тези предложения. Пълно, първо по общите цели. Смятам, че всички изказали се споделят тази гледна точка. Наистина не разбира много смисъла а, от а, туризма. Смятам, че е неуместно да се прави тук това прецизиране. По отношение на упростяването, да, чух какво се предложи. Мисля, че господин Штойбер, който беше цитиран тук, не възприе правилния подход. Наистина, глупаво е да се премахне счетоводството. Напротив, средните и малки предприятия трябва да разполагат с нужната информация, да бъдат информирани но всички ние знаем, че проблема с комплексния характер не е проблем свързан с счетоводството, а с данъчната, социална и друга уредба в съответната държава членка. И в крайна сметка цялата тази уредба не навсякъде се прилага и сама, самите държави членки трябва да осъществят това опростяване. Предла, предлагам при всяка, всяко ново правило, което се създава, да се премахнат две стари. И в заключение искам да кажа, че всъщност проблема при МСП е свързан с възрастта на ръководителя на тези предприятия. И това не представлява интерес за адвокатските кантори, и също така искам да кажа по отношение на новите предприятия. Не знам, съвсем малки микропредприятията наистина трябва да се борим за тяхната висока смъртност, така да се каже. Трябва през първите 3 или 4 години те да бъдат специално подкрепени и е, търговските камери трябва да осъществяват подобна е, дейност. Освен това не се говори достатъчно за социалния диалог, а това е изключително важен елемент на конкурентоспособността в МСП и не се използва достатъчно това, което е записано в Лисабонския договор за социалния диалог. Благодаря ви. Грация. И аз ви благодаря, господин Оти. Господин Ланге. Yeah, Dank, Frau благодаря, госпожо председател. В изложението на генералния директор то създаде в мен впечатление, че едва сега започваме да прилагаме такава политика. Аз отдавна съм в парламента и това имаше проект още отдавна в парламента, какво определение да се даде на малки и средни предприятия. А всъщност от 90-те години насам никакъв напредък не се е постигнал. Комисията получи, е получила всички предложения от парламента, но всичко беше отхвърлено при определението средни малки предприятия, оборот и така нататък. А сега дали комисията в рамковата програма е готова да включи МСП. Също така стана дума и за данакоплатците, доколкото ми е известно, от 15 години насам има средства от Европейската инвестиционна банка, които не са освоени именно поради бюрократични препятствия и е, поради минимална лихва, минимален лихвен процент. Освен това, има значителни пречки, свързани с е, банковите сметки. Е, въпросът с рисковия капитал, да, тук също можем да постигне много. Има какво да се направи. Има предложение от комисията за Козме, но Европейският парламент трябва да приеме и многогодишната финансова рамка. Така че аз съм убеден, има разпоредби, които бяха посочени от ораторите. Аз съм а, убеден а, за това, а, че въпросът трябва да бъде сериозно обсъден. дали е добрата отправна точка е европейското равнище но може би е, средните предприятия са тези, които имат значителна износна дейност. Смятам, че липсва червената нишка, разумната червена нишка в предложението на комисия. Благодаря, колега Ланген. Колегата Оди, той говори по-малко, отколкото трябваше. Забравила да каже нещо. Да, благодаря ви. Да, знам, че не се прави така, но аз забравих да говоря за достъпа до обществените поръчки. Има една глава по този въпрос, има резолюция на парламента за преговори в СТО, но така и не се осъществи това. И доста това беше трудно да бъде разбрано от парламентаристите. Квотата, свързана с обществените поръчки, която да се включат малките и средни предприятия. Благодаря ви. Много благодаря. Направихме изключение. Следващи урад. Хвала липа, госпа председница. In Много благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря също така и на, госпожа, на господин Кройцман и на генералния директор за това отлично представяне, което направиха. Но в качеството си на работеща в този сектор много години, смятам, че е много важно сега да се забързаме, защото скоростта е изключително важна. Много предприятия, които са на пазара, е, кървят е, и не знаят какво ще се случи утре. Умират, агонизират всеки ден. Така че е необходимо много бързо да се действа. Това е фундаментално. Всичко останало, да, съгласна съм с казаното от колегите. Така или иначе, ако мислим за младите и най-вече за младите предприемачи, не бива да забравяме, че младите няма достатъчно смелост за да поемат като че ли този риск, защото системата не е направена така, не е структурирана така, защото да, ги, да им даде стимул да го направят в Европа. Защото иначе веднага заминават малко трудности да срещнат и изпадат от играта. 13% по-малко от Китай, от САЩ са те. Защо? Трябва да се запитаме и за вътрешните мотиви това да се случва. Има един друг много голям проблем и той е свързан с правата на интелектуална собственост и отношенията ни с Китай. От друга страна обаче имаме и проблеми по отношение на много дългите срокове за получаване на патенти, дори на европейско ниво. Така че всички това са аспекти, които са свързани с вътрешния пазар. 2,5 милиарда евро наистина е недостатъчна цифра. Но премало в примеряви за усем осталим дена. Особено като имам предвид, че МСП са нашия гръбначен стълб не са достатъчни тези средства, които се заделят без капитал, без а, достъп до кредити, е невъзможно да се продаваш дори на вътрешния пазар, а какво остава за външните пазари а, или пък за новопоявяващите си економики. Благодаря колегата Кели. Е, Благодаря много. Колегите се спряха на основните моменти, така че няма да се спирам на тях. Е, имам, искам обаче да кажа нещо от моя гледна точка. Беше споменат достъпа до финансиране. В моята страна миналата седмица излезе проучване. 91% от малките и средни предприятия според него считат, че имат затруднения с а, финансирането в по-голяма степен. 50% от тях са получили отказ поради банковата ситуация в а, Ирландия. Всичко това показва колко трудно е да се напредва при този сценарий. Достъпа до пазарите е особено важен, особено онлайн. Все повече хора започват да ползват онлайн услугите при извършване на покупки. 75% от малките и средни предприятия не търгуват извън собствената си страна, Тоест има огромни възможности за подобрение. Миналата седмица се срещнах с една дама, която за пръв път е, си е купила нещо по интернет. Купила е сватбена рокля за дъщеря си. Надявам се всички да харесат роклята на дъщеря и за да се убеди в ползата от използването на онлайн услугите. Много средства в моята страна бяха раз, а, загубени, тъй като бяха насочвани чрез агенции, вместо да отидат директно до нуждаещите се. Мисля, че повече от средствата от фонда за приспособяване към глобализацията трябва да отиват в подпомагане на безработни, които са готови да създадат собствени фирми. Иначе предоставянето на средства за създаването на работни места, които не се създават, е просто разхищаване на средства. Трябва да се наблегне също на младежите предприемачи, на жените предприемачи, защото има голям потенциал там. Относно бюрокрацията, дали действително я намаляваме, доказателствата са в обратната посока. За това трябва да се направи нещо, за да се подобри доверието. Господин Ланген спомена за средните предприятия. може би да разделим малките от средните предприятия, да имаме един механизъм за малките предприятия и друг за средните предприятия, вместо да ги смесваме заедно, защото има огромни разлики между малките и средните предприятия. От организационна гледна точка можем да помислим за това. И на последно място, като господин Дънстен, аз не виждам защо трябва да изразходваме средства да на дънокоплаците да подпомагаме фирми извън Европейския съюз. Нашата отговорност е да подпомагаме развитието на фирмите вътре в Европейския съюз, те да бъдат силно конкурентоспособни, да предлагат заетост. И едва след като сме се свършили работата тук, да помислим за подпомагане на предприятия извън Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Форд. Съвсем накратко, за намаляването на бюрокрацията е основен приоритет. Ще отида по-нататък от господин Кели ще кажа, че трябва да разграничаваме микропредприятията от малките и от средните предприятия и микропредприятията да бъдат изключени от доста от разпоредбите, които се предполагат за останалите. Голяма част от законодателството не е изпробвано за ефекта, който може да има върху малките и средни предприятия. Трябва да видим дали можем да освободим микропредприятията от някои от тези разпоредби. Много е европейски а, държави внесоха и изменения за директивата за капиталовата адекватност, за да се освободят средства за предоставяне на фирмите. В програмата за конкурентоспособност и иновации в някои страните тази програма е доста бюрократизирана, в други е много по-добра. Затова аз предлагам, когато търсим нови средства за Европейския съюз, да помислим за по-упростените правила, които се прилагат в някои държави членки. Например, европейските спестовни каси ми казват, че те са на мнение, че тези програми са твърде бюрократични, информацията се предлага на различни езици, има много бюрокрация. Трябва да се опростят нещата в това отношение. За рисковия капитал това отношение има растеж в Европа. Рисковия капитал е по-скоро за средните предприятия, да се финансира финансиране за започване за стартиране на, на предприятия, както и за предоставяне на средства между а, предприятия. Така че очаквам да работим а, заедно с а, колегите по Косме и подкрепям казаното от господин Рубик. И накрая Де Кастилио. Sí, muchas gracias, presidenta. Eh, muchas gracias a la... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, благодаря на докладчика, за техните изказвания. Малко закъснях, но така или иначе това е тема, която ми е много близка и добре познавам. Мисля, че трябва да се отчитат три аспекта. Комисията прави предложение, което е крачка напред, както каза господин Ланген. МСП е традиционна историческа тема, така да се каже, но смятам, че предложението на комисията е значителен напредък както по отношение на упростеното финансиране, така и по другите аспекти. Но три, има три елемента, три насоки, в които трябва да се съсредоточи цялата дейност на Европейския съюз, за да се решат проблемите, които стоят пред МСП. Три стълба, така да се каже. Първо, финансирането, достъп до финансиране – простяване на административни процедура. De la Unión Europea. Sobre financiación, е, bueno... а, именно в тези три е, насоки, които сега ще представя малко по-подробно. По финансирането е, ще можем да се спрем по-задълбочено на някои аспекти. Трябва да се направи разделение, разграничение между МСП и микропредприятията. Административното упростяване е ключов елемент в Хоризонт 2020 година. Наистина има съществено фундаментално значение това опростяване, защото много е, малки и средни предприятия се сблъскват с тези премии и е, това е, води до е, провал. Да речем една хлебарница, и собственика на хлебарницата иска да върви напред, да развие своето производство, да създаде верига от хлебарници. И трябва той да има възможност да върви е, напред към тази е, цел и да се превърне от микропредприятие в е, средно предприятие. Третият важен елемент е хармонизацията, което е свързано с интернет и електронния пазар. Това е изключителна възможност, която стои пред МСП особено за малките предприятия. Законода... Хармонизирането на законодателството, и няма тук да се спирам на всички въпроси, които сме обсъждали, дава възможност да се развие трансграничната търговия. Но за да стане всичко това реалност, електронната търгови... търговия трябва да бъде насърчаване. Благодаря ви. И сега ще дам думата на докладчика за малко. Господин Кройцман, имате думата. А след това... Разбрах, че вие сте заместник председател, който може да ме замести след това, защото трябва да изляза. Затова ще ви помоля да вземете моето място. Благодаря, госпожо председател. Казаното от Ланген за това дали искаме тази програма или не е изключително важно. Програмата Косме не е за малките пекарни на ъгъла на уличката. Това е трансгранична програма. Може би няма достатъчно средства за Косме да си свърши работата, казаха някои. Когато говорим за намаляване на бюрокрацията, може би трябва да помислим за това, че малките и средни предприятия трябва да могат да участват в всички сектори, в които работят. И намалявайки също тази бюрокрация, мисля, че може би имаме нужда от по-ясни дефиниции и трябва да се вземат средства, може би, от програмата Хоризонт 2020 година, за да се подсили програмата Косме. Ето за това можем да поговорим в бъдеще. Това ще бъде много вълнуващо. Всичко останало, което чухме от комисията, е едно продължение на програмата СИП. Господин Ланген, не говорим за нищо ново. Говорим за една програма, която е програма по приемственост. Както казваше господин Рубик, ако капитала за основаване на една фирма е прекалено малък, то трябва да се занимаем с достъпа до финанси на европейско ниво. Това всъщност е нещо допълнително. Не трябва да замества цялата програма. И това е идеята на комисията. Трябва да е трансгранична. Е, програмата трябва да бъде ефективна и ефикасна. Записах си всички интересни предложения. Дебатът ще продължи, ще имаме изслушване, семинар и той ще ни даде възможност да засегнем всички въпроси, които едва докоснахме днес. Сега давам думата на комисията. Благодаря много. От моя страна искам също да благодаря на всички изказали се, защото действително вие засегнахте основните въпроси в това предложението. Мисля, че никой не изрази съмнение в ключовата роля на малките и средни предприятия в тяхната значимост за европейската економика. Има въпрос свързан с дефиницията, дали включваме малките, микропредприятията, дали да правим разграничение между средните и другите предприятия. Някой казва, че дори трябва да разширим дефиницията и да увеличим бройката на заетите от 250 на 500 за тази категория предприятия. Трябва да се преразгледа дефиницията, готови сме да го направим, но тази, този преглед трябва да стане на консенсус на основа и за това работим допълнително по въпроса. На този етап работим на базата на съществуващата дефиниция. Козме, както каза съвсем ясно и господин а, Кройцман, не е единствената програма насочена към малките и средни предприятия. Имаме регионални фондове, Имаме Европейския социален фонд, имаме Хоризонт 2020. Всички те имат елементи за малките и средни предприятия. Но Козме е конкретна програма, насочена изцяло към малките и средни предприятия. И тук се опитваме да наблегнем на добавената стойност на европейско ниво за малките и средни предприятия. Всички изказали се изразиха съгласие, че можем да допринесем в по-голяма степен за достъп до финансиране, до пазари, до упростяване и можем също да допринесем до подобряване на условията, в които действат предприятията. Достъпа до кредити, достъпа до финансиране. Всички са съгласни, че има недостиг на този етап. Вече използваме финансови инструменти, които дават плодове. Имаме гаранции върху заемите чрез Европейската инвестиционна банка. Всъщност имаме доста възможности. Трябва да продължим обаче да работим върху подобряване на ефективността. Рисковия капитал. Господин Рубик и останалите са прави, че трябва да обърнем повече внимание на рисковия капитал, тъй като сега той е по-малък, отколкото преди 10 години. Затова в предложението поставяме акцент и върху рисковия капитал. За опростяването. Мисля, че никой не е по-силно ангажиран, отколкото мен, от това да се постигне максимално опростяване. Правят се оценки на въздействието, теста за малките и средни предприятия се правят преди да се приеме законодателство. Необходимо обаче да направим повече и да поставим начално място принципа да се мисли първо за най-малките предприятия. И искам да благодаря на госпожа Нибле, на госпожа Форд за направените коментари в тази посока. Много важно е елементът на опростяване да бъде силно застъпен. За достъпа до пазарите, дали да включим само единния пазар или да включим и трети страни, обществените поръчки, аз отговарям на господин Оди. 70% от БВП е чрез обществени поръчки, само една трета отива за малките и средни предприятия. В САЩ има квота, тук нямаме такава. Защо? Защото съгласно СТО има ограничения, но САЩ е, имат изключения. Ние сме по-добре без квоти в сравнение с САЩ. Комисията утре ще приеме предложения за достъпа до обществените поръчки на трети страни, плюс промяна в директивите за обществените поръчки, за да станат те по-достъпни за малките и средни предприятия. Искам да благодаря също на господин Бенсен и на господин Кели. Дали да игнорираме измерението трети държави? Тук трябва да сме предпазливи, тъй като това измерение Например, държавите от групата БРИКС съставляват 7, ще представляват 70% от БВП през 2003 година. Ние не говорим за даване на пари на тези страни, да улесним износа на нашите фирми към тези държави, тъй като в Бразилия, в Китай, в Индия, в Русия очакваме силен растеж. И Бюрото за подпомагане на малките и средни предприятия в, в Китай е един добър инструмент. Водим а, разговори, ще отчетем и казаното от вас. Каква е разликата между Хоризонт 2020 а, и а, Козме? Хоризонт 2020 е фокусиран върху научно-изследователската и развойна дейност, докато Козме набляга върху конкурентоспособността и растежа с акцент върху малките и средни предприятия. Тук трябва да изясним взаимодействието между програмите. Ето защо ще проведем семинара утре. Господин ми също предложи отделен семинар за финансовите инструменти за изпълнението на програмата за конкурентоспособност и иновации за облегчаване на административната тежест. Искам отново накрая да благодаря на всички оратори. Комисията ще вземе предвид направените коментари. Убедени сме, че в крайна сметка ще е, се получи една добра програма, която ще е в допълнение към съществуващите възможности. Да каже на господин Ландген, че ние не започваме от нулата. Прав сте, че се опитваме да направим повече в тази област, но много неща вече бяха направени включително чрез акта за малките предприятия от 2008 и е при разглеждането му през 2011, включително и разъм за, малките, за младите предприемачи, включително упростяването, включително финансовите инструменти, интернационализирането на дейността на малките и средни предприятия. Ние се нуждаем от подкрепата на парламента, за да постигнем успех в тази важна сфера.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 Мнозина поставиха а, въпроса за това дали да се направи разграничение за микропредприятията, малките предприятия и средните предприятия, защото пазарите са различни за тези три категории. Вие не отговорихте на въпроса за преразглеждането на дефиницията. Аз аз казах, че ще има обручване на определението. Искам да ви кажа съвсем ясно. Не искам а, сега години да се обсъжда някакво определение междувременно нищо не се прави за малките и средни предприятия. Определените са много важни, но по-важни от тях са действията. И както бе казано съвсем ясно, има едно чувство за спешност. Знам, че на всички много ви харесват определенията, на мен също, но да се постигне съгласие по едно определение от всички 27 държави членки, от всички евродепутати, не може да стане наведнъж. А какво правим с тези 23 милиона МСП, които са изправени пред проблеми? Затова ще повторя казаното на госпожа Кукович. Нещата трябва да се направят спешно, трябва да се проведат дискусии по дефиницията, но междувременно няма да прекратяваме своя напредък. Благодаря ви. Благодаря. Сега за НП. На 11 април ще се проведе семинар по финансовите инструменти, на 24 април, 25 април и след това през май изслушване за средните и малки а, предприятия. А, да, този проблем ми е добре а, известен. Някои се а, не успяват а, да имат достъп до а, програма. Сега нека да преминем към следващата точка от а, дневния ред така че веднага ще дам думата на господин Рюбик, докладчик по темата за малките и средни предприятия и конкурентоспособността. Става дума за международни рамкови условия за МСП и преговорите Доха от доста дълго време продължават и първият въпрос е, е свързан с е, улесняване достъпа до пазарите на МСП. Но дали не трябва бързо да приключим с тази а, е, точка и да се премине към обсъждане на двустранна основа, като комисията поеме съответната инициатива. А, нуждаем се от регистър в СТО за всички предписания, които трябва да се спазват в вносно-износната сфера, защото там, тук има много корупция. Трябва да се знае кои разпоредби са задължителен характер, кои не и а, трябва да има по-голяма прозрачност в СТО. След това а, финансирането, както при предишната програма, е, нещата с експорта стоят още по-сложно е, за е, гаранциите. Тук е необходим сценарий в подкрепа на нашите фирми-износителки. Те се нуждаят от значителен рисков капитал. Това е наистина голямо предизвикателство. Трети аспект непрекъснатото обучение, за професионалистите. Имаме много недостатъчно инженери, архитекти, консултантската дейност и конс... могат също да бъдат, може също да бъде включена. Изтичането на мозъци е област, на която трябва да отделим нужното внимание. Как да се осъществят, да се издигнат мостове между културите, да се установи добър контакт. Програмата е разъм за предприемачите. Трябва тази програма да е, придобие международен характер е, и да е насочена към младите предприемачи, така че могат да се предвидят е, форми на обмен между отделните континенти. Може предприемачите да посещават доставчиците си, например, и тук комисията и службата за външна дейност могат да помогнат. По отношение на интелектуалната собственост, закрилата, това е изключително важна сфера за МСП. Трябва да се създадат мрежи, клъстери на базата на съществуващото, защото не трябва да се пренебрегват и другите континенти как там са организирани тези мрежи, каква е добрата практика в световен мащаб. Трябва да се определи, да се напипа най-добрия модел за Европа. В регионите също има добри практики в отделните държави членки. Но има и мерки, местни мерки за подкрепа би следвало да се подобри партньорството с общините и да се създадат, например, международни мрежи между градовете. Регионите също могат да сформират мрежи. Има много разнообразна дейност, която трябва да се развие. Благодаря ви много. Председателят благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка. А... Госпожа Тоя не е тук. Давам думата на нейния заместник. Talking or speaking from his... Когато говорите от името на госпожа Тоя, получавате думата. Аз вече го направих. Нали? Аз вече направих изказване от нейно име. Тогава преминаваме към Алде. Техния докладчик в сянка не е тук, на зелените също не е тук. За това давам думата на следващия оратор. Госпожа Форд има думата. Да, може ли след малко? Добре. Давам думата тогава на следващия колега, който да направи изказване по доклада на господин Рубик. You have the floor. Yes? Хвала липа, председуючи. Благодаря, господин председателю. Може би нещо не сме се разбрали. Не исках да говоря от името на някой друг. Мога, разбира се, да кажа това, което аз мисля в лично качество. Добре, тогава ще се изкажа. Искам да подчертая, измерението на тези малки и средни предприятия. Ме, средни, микро, малки. Всичките три категории е, могат да получат възможности за износ единствено и само, ако работят заедно, ако се интегрират. По различни начини, дали ще посредством кластери, дали ще посредством технологични платформи, защото това е една отлична възможност, която ще им даде възможност да съберат познанията си, да съберат технологията, познанията, отново казвам, да се разпространяват от центъра към периферията. И това е една възможност а, и за съвсем малките предприятия, които искат да изнасят и те по този начин могат да гледат напред бъдещето. Благодаря, казва председателя. Кой иска думата? Е, благодаря. Господин Пирило има думата. Вие попитахте какво мисли госпожа Тоя. Колегата Херцог се изказа от името на госпожа Тоя по предишната точка. Аз искам да се изкажа обаче по този въпрос и искам да благодаря на докладчика за всичко, което казам. Най-вече, защото спонтанно ми идва един спомен. В пленарна зала преди няколко дни гласувахме една точка, която е свързана за все по-голямото използване на Европейския риболовен фонд, по-бързото му използване най-вече, от 10% да се повиши европейския а, принос. Защо? Защото има много малки, съвсем малки предприятия, които не могат да се възползват от е, останалата част, която трябва да доплатят, за да извършват своите инициативи. А, наистина е труден момента. МСП са изключително важни за всяка една държава. Те са гръбначния стълб – Имаме нужда от растеж в Европа, имаме нужда от разширяване на границите на Европейския съюз. Затова е много важно това ноу-хау да бъде получено от малките и средни предприятия и да бъде прехвърлено от една страна в друга, защото има държави, които са по-напред, има държави, които изостават. Но много важно да преминават познанието от една страна в друга. Затова са необходими ресурси, адекватни ресурси, господин директор. За съжаление обаче тези ресурси днес са, са малки, а имаме нужда още повече от тях, защото в миналото а, самите фирми можеха да ги заделят, сега обаче вече не могат. И на следващо място образованието и обучението. Казахте го, когато говорихте за Европейския социален фонд, когато говорихте за Европейския фонд за регионално развитие, казахте, че там има средства за финансиране а, на обучение. Ма трябва да се внимава, защото дори този документ, който ще одобрим, както е записано и в Хоризонт 2020 година, с което съм напълно съгласен, да се свърже да се свържат тези фондове с необходимостта на малките и средни предприятия, истинската им необходимост. Те днес не могат да се движат заедно с пазара защото единен пазар все още няма. Благодаря, госпожа Фар. Много от нещата бяха споменати в двете съобщения на комисията. Първо, за информацията за малките и средни предприятия. За от много предприятия получавам оплаквания, че трябва да получават информацията от различни източници и понякога не я разбират, не им помага да постигнат това, което искат. Затова аз приветствам желанието на Европейската комисия да опрости предоставянето на информацията, също структурата на управление, да премахне дублирането там, където е възможно но трябва да направим така, че действително това да задейства, а не да създадем допълнителни тежести, за да не посвещават хората часове време за информация, която в крайна сметка се оказва безполезна. Освен това, да предоставим помощ за извършване на търговия от малките и средни предприятия, особено в държавите от групата БРИК. Трябва да видим какви полки да се извлечем от държавите, които имат добър опит и други, които имат не толкова положителен опит в това отношение. Следващият въпрос е въпроса за забавените плащания. Аз работих по директивата за просрочените плащания. Това е една директива, която звучеше чудесно, но в някои сфери и в някои сфери действително помагаше, но имаше случаи, когато бяха спрени цяло плащанията заради а, забавене на, на плащанията и се позоваваха на тази директива. Или пък малките и средни предприятия не можеха да предоставят условията да могат добре да управляват а, своите парични поточи. Така че директивата за забавените плащания в крайна степен се оказа, че вреди по-скоро, отколкото да помага на малките и средни предприятия. Понякога нещата излизат по-сложни, отколкото на пръв поглед. За това трябва да огледаме отново тези въпроси. Транспонирана ли е директивата в а, националното законодателство? Германия все още не, но Великобритания го е направила. Доколкото разбирам, Франция премина към още по-кратки срокове за плащания, отколкото тези предвидени директивата. Именно там възникнаха проблемите с малките и средни предприятия. Следващият оратор преди господин Рупик. Мисля, че ние Разгледахме повечето от въпросите. Ние приветстваме доклада на господин Рубик е, и считам, че той дава ясната позиция на парламента по някои ключови въпроси, отнасящи се до малките и средни предприятия, относно интернационализацията, регулирането на пазарите и прочее. Аз искам да благодаря на господин Рубик. Той помага много в битката в полза на малките и средни предприятия. Всички въпроси, които той открои инвентаризацията на разпоредбите на СТО, Еразъм за младите предприемачи, стандартите, кластерите и прочие, те могат да бъдат обхванати както в Козме, така и в програмата за конкурентоспособност и иновации СИП. Ние добре разбираме проблемите, свързани с информирането на малките и средни предприятия, както спомена госпожа Форд. Ние трябва да и не допуснем малките и средни предприятия да бъдат наводнени с много информация, защото тя може да се окаже твърде обременителна за малките и средни предприятия. Освен това, ние ще използваме опита, на натрупан от малките и средни предприятия. Относно директивата за просрочените плащания, Заместник председателя Таяни писа до всички държави, абсолютно всички, че тази директива трябва да бъде транспонирана до 15 март 2013 година. Публичните администрации трябва да изплатят своите дългове в рамките на 30 дни. Той писа до всички държави да не изчаква до март 2013 да направя това по-рано, тъй като големия проблем, който имаме сега в, с малките и средни предприятия, е не толкова, че няма достъп до финансиране от банките, защото спрямо тях има просрочени плащания от местните власти. Публичните администрации трябва своевременно да плащат своите дългове. за да не се превръщат малките и средни предприятия в банкери на местните власти. Някои държави отговориха, че те ще направят това изпреварващо, <clears throat> например Холандия. Това е изключително важно. Относно коментарите на господин Перилю, аз разбирам, че малките и средни предприятия са гръбняка на економиката и всички инструменти трябва да работят в една и съща посока. Затова е толкова важно всички инструменти да бъдат приведени в действие. Европейската комисия очаква всички предложения, всички ваши предл... препоръки относно инструментите в подкрепа на политиката за МСП всички предложения за кластерите, е, за уменията, за достъпа до капитали, за разпространението на информация. Ние сме готови да възприемем всички тези препоръки. Благодаря. Сега давам думата на колегата Рубик. Благодаря. Горещо благодаря на генералния директор, защото инициативата на комисията и най-вече на комисаря Таяни ни насочва по правилния път. Така че МСП, които искат да имат достъп до световния пазар, чрез интернет, например, да подобрят своите позиции на тези пазари. На първо място е, трябва да бъдат е, по-активни, не така свенливи в тази сфера и програмата Еразъм за младите предприемачи е добра отправна точка. Също така можем е, да почерпим и от китайския опит, защото Китай изпраща много младежи в другите страни. Саудитска Арабия също ще инвестира 80 милиарда евро за подобна дейност. Така че нека да почерпим и от чужди опит. И а, да се завиши, а, ако се завиши бюджета на тази програма, ще могат тези нови предприятия да създават нови работни места. Ако всяка фирма създаде едно работно място, няма да има безработица. Благодаря на колегите. И наистина от огромно значение са иновационните продукти. Само те ще бъд, ни гарантират успех. Също така, това може да доведе до премахване на задълженията. Точка 6 от дневния ред. Сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници и стратегически подход за сигурни, устойчиви, конкурентоспособни енергийни доставки. Господ Херцог има думата. Колега Херцог, имате думата за по точка 6 от нашия дневен ред. Докладчик сте по тази тема. Имате думата. Uh, Извинявай, да беше спешно обаждане от лекаря ми. Колеги, сега измененията по доклада за енергийната политика извън нашите граници. Спечелихме време, защото за щастие или не, не знам, Комисията АФЕТ още работи по доклада си, така че нашия доклад ще бъде гласуван в комисия на 7-8 май. Точно за 9 май, Деня на Европа. Имаме достатъчно време да проведем преговори. Благодаря за многото изменение. 182. Опитваме се да постигнем компромисни изменения. Мисля, че колегите правят предложения в посока, в която и аз смятам няма някакви проблеми. Благодаря на колегите докладчици в Сянка. Госпожа Карвало, господин Тюрмес, Ники Цавела и госпожа Валеан. На този етап няма какво друго да се каже, защото няма някакви спорове. Ще направим компромисни изменения, за да постигнем по-добър текст. Имаме нужда от а, добре интегриран, взаимосвързан вътрешен пазар. Необходима ни е информация от държавите членки, трябва да има по-добра координация помежду им и парламентът, според мен, ще бъде много а, единен в а, това Изказах се съвсем кратко, както виждате, защото исках да чуя становището на колегите, което ми е по-интересно от моето случая. Благодаря и сега докладчиците в сянка. Три минути на всеки, защото има заседание на координаторите в 5 часа и така ЕНП госпожа Карвалю. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Херцог, за добрата работа. По принцип съм съгласна с доклада. Този доклад дава силна подкрепа на законодателната част. Госпожа Каринс бе докладчик по нея. Аз съм направила някои изменения за подобряване на баланса по различни въпроси, като например баланса между търсене и предлагане, баланса между държави производители, държави потребители, между индустриализиращи се, развиващи се страни и uh, borders of Europe, the eastern border, the south, както и юга, изтока, Средиземноморието, както и западните ни граници, Атлантика, за да можем да диверсифицираме максимално страните по происход и транзитните страни. Освен това съм направила изменение, за да се го, с цел да се говори повече за технологиите, технологичното сътрудничество и стандартите, както и сътрудничество с трети страни за развитие на нови стандарти, за новите технологии. Не виждам проблеми с групите изменения и очаквам едно добро сътрудничество. Мисля, че процесът ще бъде много лесен за постигане на компромисни изменения. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега за Алде. Госпожа Вален я няма. Господин Турмес. Ähm, ще говоря на английски, може би ще е по-лесно. И за Едит. Едит, благодаря за доклада ти. Един от проблемите, който ти очертаваш, се отнася до подобряване на координацията между държавите членки и повече информация за политиките между Европейския съюз и Китай и Индия, както и сътрудничество с Международната агенция по енергетика. защото не бихме искали държавите членки да стоят около масата и да отстояват отделни позиции без някаква координация помежду им. Когато говорим за сътрудничество по отношение на технологиите с страни партньори, трябва да видим какви са пазарите от гледна точка на търговските обеми през идните десетилетия. Когато се прави оценката на технологиите след 2-3 месеца. Доколкото разбирам, енергийната, енергийната ефективност, възобновяемите енергии, мрежите, преносните системи, микромрежите. Това са се области, където между 70-80% от обема се реализира именно там улавянето също на въглерод, въпреки заделените в бюджета средства, не върви особено бързо. Пазарите наблягат върху възобновяемите енергии и въпроса за мрежите, за развиващите се държави. Нещо, на което трябва да обърнем, може би, повече внимание през тази година, която е обявена от ООН е за година на достъп до енергия. През април се организира конференция от Банки Мун в ООН, както и процеса от Рио. Все още не е ясно дали този процес ще се след с останалите или пък ще има два отделни процеса. Но така или иначе тази година имаме уникалната възможност да отправим нужните послания. Ако една развиваща се държава иска да възприемем конкретни политики в областта на енергийната ефективност, Европейския съюз може да помогне чрез средства, както и техническа помощ, например етикетирането, минимални стандарти, или пък жилища с ниско потребление на енергия. Тук можем да работим съвместно. По въпроса за биогоривата, комисията вероятно съвсем скоро ще излезе с предложение, свързано с земеползването също. Всичко това ще залегне в законодателството на Съюза. И ако искаме да създадем стабилни пазари за износ от развиващите се пазари към Европа, следва направим оценка на целия жизнен цикъл на биогоривата и начина по който ще подходим е от особена важност. Твърдата биомаса, това е област, където по-скоро има регионални пазари в Европа. Виждаме обаче сега, че някои, някои електроцентрали, които използваха въглища, започват да купуват а, този материал от а, Китай, Гана и някои други африкански държави. Тоест, ще има световен пазар на биомаса, но отново, ако искаме да имаме стабилен пазар, а не конъюнктурен пазар, ние от самото начало трябва да очертаем какви са критериите за устойчивост и да обсъдим с трети страни как можем да помогнем да създадат институционалния си капацитет, не само да приемат закони, но да и ги прилагат на практика. Благодаря. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Благодаря, господин председател. Искам да поздравя Едит, е, тъй като това, което тя е свършила е отлично. Документът е много добре написан и съвсем е, малко, според мен, може да се добави. Бих искал да се спра на два-три въпроса и да привлека вниманието на колегите към тях. Изглежда, че познаването на Централна и Северна Европа е нещо, което е очевидно, но ние трябва да познаваме по-добре и Южна и Източна Европа, където също има развитие на положението, що се отнася до енергетиката. Именно за това аз направих е, някои предложения за предоставяне на повече информация за това какво се случва на енергийните пазари в е, Южна и Юго-Источна Европа. Друг момент. монополию и тис монополиякис. Госпожа Херцог проявява засилен интерес към монополите и акцентира върху сътрудничеството между Европейския съюз и Русия. Ние трябва да провеждаме диалог с Русия по взаимно приемливи мерки, чиято цел е да се изгладят различията и проблемите между двата енергийни пазара, този на Европейския съюз и на Русия. Ние трябва да подходим към руския пазар по различен начин от този, който сме прилагали до сега. Също шистовия газ. Аз предлагам да се премахне позоваването на шистовия газ – но не можем да игнорираме цяло шестовия газ. Това е нов продукт, той е на световния пазар, той се произвежда в трети държави и променя енергийната карта на САЩ и води до съществени промени в цените на енергията в целия свят. Затова би било погрешно, по мое мнение, Всъщност бихме могли да посочим какво е мнението ни за шестовия глас. Газ трябва да го споменем така или иначе, защото той е факт в трети държави. Енергийните отношения изискват стабилност, изискват дългосрочни инвестиции, из, изискват а, поглед към бъдещето. Не бихме искали да смесваме външните отношения с енергийната ефективност. Благодаря. Благодаря, госпожа Дел Кастио. Аз ви благодаря. Също няма да говоря за измененията си, защото имаме координатори в 5 часа, а вече е 5 и 5. Много ви благодаря, казва председателя. Мистер Видал Квадрас. Видал Квадрас има думата. Грациас. Грациас, президенте. Благодаря ви, господин председател. Докладът на госпожа Херцог допълва а, този на колегата Каринс, а, особено по а, договорите в тази сфера. И а, тези два доклада, според мен, трябва да се разглеждат съвместно. Те дават възможност да се даде тласък на една политика, външна политика в сферата на енергетиката на Европейския съюз и това би трябвало да бъде приоритет за ЕС. И, впрочем, докладчикът подчертава това, като ни казва, че нашата огромна енергийна зависимост от външните доставчици – е слабост, която трябва да бъде превърната в сила. Защото ние по този начин сме най-големия вносител на енергия. А тази уязвимост може да се превърне в сила. Иначе няма да можем да изпълним нашите амбициозни цели. Този проект от доклад е много балансиран, позовава се на значимостта интегрирания вътрешен енергиен пазар. И факт само, че засилената солидарност между държавите членки е, могат да гарантират нашата независимост прямо трети страни. Трудно е да се подобрява е, допълнително, да се е, променя един толкова добър доклад, но все пак правя предложение в тази насока. Искам да бъде подчертана координацията между, вътрешната координация между държавите членки. В този посока съм направила изменение. Подчертавам също така, че трябва да се разработи стратегия спрямо държавите, в които се увеличава потреблението на енергия. Енергетиката е изключително важна част от политиките за развитие също така. Надявам се, че тези мои изменения ще бъдат приети от госпожа Херцог. Във всички случаи искам да я поздравя за отличния доклад. Последният доклад, оратор господин Оди. Благодаря ви, бъдете кратък. Благодаря, господин председателю. В параграф 20, когато става дума за ядрена енергия, сигурност, сейфти на английски, неправилно е преведен на френски. Сигурност, безопасност, просто една бележка искам да направя, защото с тази сигурност е от компетентността на държавите членки. И освен това бих искал да получа мнението на Европейската комисия по една отдавнашна идея на Жак Делор – за създаването на европейска общност на енергетиката. Дали е добра тази идея или не, бих искал Европейската комисия да направи някакво сравнително изследване с другите континенти, как се управляват въпросите, свързани с сигурността на енергийните доставки. Бихме ли могли да имаме такава, такова сравнение, такова сравнително проучване? Искате ли да се изкажете, да отговорите на въпросите на господин Оди? Да. Госпожо Маркес, имате думата. Благодаря. Моля, позволете ми да кажа, че се радвам на измененията, които са направени. Те признават значимостта на политиката, енергийната политика с партньори извън нашите граници за постигане на нашите цели, те също така подкрепят по-добрата координация между държавите членки и международните организации, което е изключително важно. Приветстваме и баланса, който привнасят тези изменения. за баланс с наши конкуренти, както и други производители. Съвсем накратко къде искаме да направим пояснения, както и Европейската енергийна общност. По предложението за създаване на правен инструмент за енергийна обсерватория, както знаете, комисията вече има такава система за наблюдение. От 2008 година работи тази система. Идеята е да се събере информацията, да се анализират енергийните пазари и основните проблеми и да се подпомогнат вземащите решения. Разработени са различни публикации, както и периодични доклади. Когато правим нови а, доклади, трябва да знаем, че нещо вече съществува и работи. Още нещо, по което ще говоря. В своето съобщение ние призоваваме Европейския съюз да играе роля при подписване на споразумения с трети страни. Тези споразумения целят големите инфраструктурни проекти, и регулаторни и правни въпроси. Идеята не е да се занимаваме с налагане на цени или обеми. Това се прави на търговско ниво. След това, по отношение на предложението за Европейската енергийна общност, развитието на такава обща политика е един постепенен проект. На този етап не са необходими нови институционални структури. Последните години бе направено много за европеизация на енергийната политика. Една нова правна основа признава общите ни цели за по-нататъчни действия и във вътрешен и във външен план. И накрая забелязахме, че някои от измененията са свързани с въпроси, които не са свързани с този тематика за партньори извън нашата граница, в случая става за инфраструктурни проекти или цели за ВИ, най-добре е в съответните доклади да се засегне този въпрос. Разбира се, това е само идея. Не искаме по никакъв начин да влияем на вашите становища. Благодаря ви за резюмете, госпожо Херцог. Искате ли да кажете нещо? Uh, uh, да, благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко. Както е, казах, всичко се движи в една посока. Ние трябва да разглеждаме тази политика като глобален въпрос. Ние не сме само потребители, ние можем да предложим нещо на този пазар, особено новите технологии, прехвърлянето на знания. От докладчиците в Сянка получих същото становище, като моето. Ако сме заедно, ние имаме добавена стойност. И тя трябва да е по-ясна. Ще работя с вас за компромисни изменения и за подобряване на текста. Чакаме Афет Оставих им всички въпроси, свързани с международните организации, с които искаме да работим. Това е тяхна компетентност. Становищата от Имко и от Деве ще подобрят нашия текст, според мен. Ще водим преговори с комисията. Искаме ясно послание към съвета да предостави, че предоставянето на компетенции на европейско ниво не е предаване на суверенитет. Благодаря. Гласуването по това становище ще бъде на 8 май в Итре и сега закривам заседанието. Ще продължим утре в 9 с изслушване за Хоризонт 2020.